Voting. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. La relazione è approvata. Предложението се приема. Доклада Шолц. Тарифното третиране на стоките с происход от Еквадор. Поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Доклада Депре. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2014 година. Поименно гласуване по цялата резолюция, начало на гласуването. La votazione chiusa. Край на гласуването. Още един доклад на господин Депре. Проект на коригираш бюджет номер 3 2014 година по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Отново, господин Депре, проект на коригираш бюджет номер 4 2014 година, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. доклада Шулин. Мобилизиране на средства от фонд Солидарност на ЕС, наводнения в Италия, земетресения в Гърция, ледена буря в Словения, лети наводнения в Харватия, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Господин Депре, отново проект на коригираш бюджет номер 5. Едно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Господин Депре, проект на коригираш бюджет номер 6 за 2014 година, поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Доклада Фернандеш. Мобилизиране на средства от фонд Солидарност на ЕСА, наводненията в Сърбия, Харватия и България. Начало на гласуването, поименно гласуване. Гласуването приключи. Приема се. Господин Депре, проект на коригираш бюджет номер 7. Едно гласуване, по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. господин Депре. Проект на коригираш бюджет номер 8 за 2014 година. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Предложението се приема доклада на Депре и Левандовски, собствени ресурси на Съюза, коригиране на националните вноски на държавите членки, едно гласуване, по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Доклада Морешан. Мобилизиран на фонд Солидарност на ЕС региони засегнати от бедствия едно гласуване, по именно гласуване. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство и 3 пети от подадените гласове. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Постигнахме и изискването за квалифицирано мнозинство. Приема се предложението. Доклада Гърдия Сабал, Рубиал, мобилизиране на инструмента за гъвкавост, финансиране на програмите по линия на структурните фондове за Кипър. Още веднъж имаме нужда от квалифицирано мнозинство, плюс 3 пети от подадените гласове. Начало на гласуването, поименно гласуване. Гласуването приключи. Постигнахме необходимия резултат. Приема се предложението. Преминаваме нататък. Бюджета за 2015 година. Предложение на съвета. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. Поименно гласуване. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 4, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 16. Поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. И сега преминаваме към доклада Гардия Сабал. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се,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 Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След пети параграф. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 след параграф 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 е оттеглено. След параграф 10 имаме 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 11 изменя 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменя 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 12, 21 изменение, поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. 21 изменение се отхвърля. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Е, е, след това параграф 15. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 29 след параграф 16 и именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Сега. А, процедурен въпрос. А, извинете, е, господин председател, само исках да изясня един въпрос тук. Аз погледнах списъка за гласуване и видях, че изменение 13-то се отхвърля. Смята се, че е недопустимо. Защо се смята, че е недопустимо? В момента гласуваме за изменен бюджет номер 4 за 2014 година. Първите ми изменения са свързани с економическата и социалната криза. И идеята беше да се промени заплатата на европейските депутати, по този начин да проявят солидарност. Аз, това беше включено в е, е, коригиращия бюджет за 2014 година. Изменението ми се смята за недопустимо. Искам да разбера защо. Председателят е, тези изменения винаги са били обявявани като недопустими. Има такъв прецедент. Параграф 18, 31 изменение – Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. 32-ро изменение след параграф 19 и поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменението. 33-то изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. След това параграф 20. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме целият текст за, против, въздържали се. Текстът се приема. Резултатът е ясен. Ако искате проверка, можем да направим проверка. Край на гласуването. Текстът се приема с голямо мнозинство. Господин Артюс, председател на бюджетната комисия, има думата сега. Господин председател, скъпи колеги, с радост посрещам току-що извършеното гласуване, защото при настоящата обстановка, когато има много големи ограничения, ние даваме на Европейския съюз бюджета, от който се нуждае той. Искам да благодаря на всички, които допринесоха за постигането на съгласие на трилога. Искам да благодаря на италианското председателство, да благодаря на госпожа Георгиева, заместник председател на Европейската комисия, да благодаря на нашите докладчици, да благодаря на членовете на бюджетната комисия, на всеки един от вас, скъпи колеги. Искам да благодаря и на председателя на Европейския парламент, защото от негово име аз председателствах е, делегацията на Европейския парламент е, е, по време на примирието. Имаме три причини за оптимизъм и доверие. Първо, заплащанията ще започнат още в началото на 2015 година от гледна точка на ревизия на многогодишната финансова рамка. Трябва да се запази доверието и авторитета на Европейския съюз. Втора причина. Ние трескаво участваме коригиращия бюджет, който ще открие пътя към плана за инвестиции на 2... от 300 315 милиарда, поне в очакване на заключенията на Ауди група, председателстван от Марио Монти по собствените ресурси. Но бюджетната комисия ще бди за това всеки един наш разход да има същинска добавена стойност за Европейския съюз и да бъде гаранция за конкурентоспособността, економическия растеж и заетостта. Весела коледа! Артуи, Благодаря ви, господин Артуи. И аз ви желая весела коледа и весели празници. Господин Делавея за съвета. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейският парламент, уважаеми представители на Европейската комисия. Аз мога само да кажа, че много се радваме на подкрепата, оказана от Европейския парламент за съгласие постигнато по време на последният етап на тристранните срещи за бюджет за 2015 година, както и за проекта на сгубиващи бюджет за 2014 година, които бяха по този начин официално одобрени. Още веднъж благодаря на председателя на Комисията по бюджет и господин Артуи тримата докладчи, госпожа Градия Сабао, госпожа Холмайер и господин Дюпре. Благодаря ви също така за много конструктивният подход, който показахте през цялата бюджетна процедура, която ни даде възможност да постигнем този прекрасен резултат. И аз лично ви желая весела коледа и весели празници. Благодаря ви прият, света прие без изменение позицията на съвета от, от 12 декември 2014 година относно бюджета и по този начин приключи бюджетната процедура за 2015 година съгласно член 114 от договора за функционирането на Европейския съюз. И така обявявам, че бюджета за финансовата година 2015 година окончателно е одобрен. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione. Преминаваме към предложението за резолюция за класификацията на тежките нарушения на правата на е, Европейския съюз относно транспорт по значи. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След съображение J латинско за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение трето. Сега се поправи. Изменение четвърто. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 след съображение ЕО. Поима на гласуване. Моля гласувайте. La votazione è Край на гласуването. Отхвърля се. След съображение М, изменение 6, поима на гласуване, моля гласувайте. La votazione е chiusa. на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по текста на резолюцията като цяло за, против, въздържали се. Нека да проверим. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство по този текст. La votazione è chiusa. гласуването. Текстът се приема с квалифицирано мнозинство. Предложение за резолюция на Европейската комисия относно качествата на бензиновите и дизеловите горива. Също имаме нужда от квалифицирано мнозинство. По име на гласуване, моля гласувайте. Гласуваме целия текст. La votazione è chiusa. Прекратете гласуването. Ами, няма мнозинство. 337 гласа за, 325 гласа против, така че текстът не се приема. piano in materia di rigetti nel mar baltico la proposta di risoluzione. за премахване на изхвърляния у Балтийско море, внесен думата на ЕКР и там думата на докладчика. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo. Много ви благодаря, господин председател. Резолюцията поправи този делегиран акт като се като с предвижда изхвърляне на треска да остане поне на размер 38 см. Делегираният акт се противопоставя на мерките за защита на този вид, защото няма как да се защитава един даден вид, като се намалява размерът на защитените риби, защото ако се унищожават младите риби, няма как да се защитава околната среда и екосистемата като цяло. Ето защо аз ви призовавам да подкрепите моята резолюция. Благодаря ви. Е, Благодаря ви. А сега гласуваме по резолюцията като цяло. Имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Моля, гласувайте. La votazione е chiusa. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така преминаваме към а, а, решението, към приложението относно Започваме да упражняването на на и на дейност. Е, По именно гласуване гласуваме целият текст. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Проекто резолюциите от комисиите по основни права, правосъди и вътрешни работи. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След параграф 2, изменение четвърто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След параграф 2, изменение 5 за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 против, въздържали се, приема се. Приминаваме към резолюция от пет политически групи относно признаването на Палестина за държава. You, long... Благодаря, господин председател. Аз отдавна подкрепям признаването на една друга ислямска държава, Сомалиленд. На 3 септември тази година отправих писмен въпрос към Европейската комисия. Председателят прекъсва оратора. Но не е un point of order, per favore. Това не е по процедурен въпрос, колега, и така преминаваме към гласуването. На проекто резолюцията, моля ви да заемете местата си. Гласуваме общата проекто резолюция. Колега, това не е процедурен въпрос. era una dichiarazione di voto. qual è il punto dell'ordine del giorno onorevoli? allora ci dica qual è il suo punto all'ordine del giorno. Разглеждаме точката в дневния ред. Colleagues, we may agree on many things, but please, this is a, this is a point of order. Qual è l'appello al regolamento? A quale articolo del regolamento si riferisce? Mr. Говорим за проекто резолюция и вашето изказване не е процедурен въпрос. Sento bene, state calmi perché ci sento bene, grazie a Dio. прекрасно, не се притеснявайте. Отправих писмен въпроса, свързан с една друга ислямска държава, Сомалиленд. The Commission replied on the 4th of October 2000. Европейската комисия е отговори на 4 октомври 2014 година и отговорът беше следният. Европейският съюз не разполага с правомощия да признава държави. Само отделните държави членки имат тази компетенция, както го направила Швеция. Така че, господин председател, като председателстващ парламента, ви моля да вземете предвид този факт. Добре, казва председателя. Така преминаваме към гласуването на общата проекторезолюция. Come sentiamo, siccome ci sentiamo tutti quanti molto bene, non serve, abbiamo, è chiaro su questo punto. Всички много добре се чуваме, няма проблем, но съгласно дневният ред вашето искане е неприемливо, така че сега гласуваме общата проекторезолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. La votazione è chiusa. Гласуването приключи. Тази резолюция се приема. Господин Вебер поиска думата. Господин председател, уважаеми колеги, всички осъзнаваме колко е важна тази тема. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха и сътрудничиха с колеги от всички парламентарни групи. Ние искаме да има решение, което да се основава на двете държави. Искаме демократичен, независим Израел, искаме независима Палестина, демократична Палестина, която да се признае от Европа. Признаването на Палестина не може да е края на процеса. Тук не става дума за окончателно признаване, естествено, в края на мирния процес трябва да се стигне до окончателното признаване, но днес има една крачка в тази посока. Благодаря. Господин Питела, заповядайте. Анкио. Господин председател, лично аз също смятам, че моментът е исторически. Този вод на целия Европейския парламент е ключов, за да започнат мирни преговори, които са се освободили от условията, които поставят фундаменталистите. Е, моята група работи е, съвестно, с убеждение и балансирано. Това не е победа на една политическа група в Европейския парламент, това е победа за целия Европейски парламент, защото е победа на мира. Господин председател, на своя ред държа да заявя, че моята група в продължение на седмици и на месеци се труди за постигането на този резултат от гласуването. Ние взехме едно решение, което подкрепя признаването на Палестина за държава и ние държим да подкрепим това решение, макар и това признаване на Палестина да е свързано с предварителни условия. За нас това е проблем, за нас това не е положително. Ние смятаме, че признаването на палестинската държава е абсолютно предусловие за, за, за постигане на мир, а не трябва да бъде свързано с условия. Господин Ферховстат, Господин председател, в началото искам да благодаря на всички онези, които работиха за постигането на тази резолюция. Имаме голямо мнозинство, повече от 500 депутата. Мисля, че сега не е момента да започваме да правим индивидуални трактовки на тази резолюция. Важното е друго. Най-накрая Европейския парламент даде своята позиция, парламента изпраща ясен сигнал на външния свят, че Европа се е върнала в дискусията по този толкова важен въпрос. И на следващо място, най-важната характеристика на тази резолюция е, че тя дава ясен мандат на госпожа Могерини да процедира, защото тя има нужда от тази резолюция в своята работа. Благодаря. Скъпи колеги, от името на моята група аз държа да заявя, че това гласуване беше много интересно. Целият процес на гласуването е, будеше много голямо вълнение. И ако успяхме да постигнем този резултат като Европейски парламент, а именно символично да вземем позиция и ако постигнем това, което току-що каза Гифър Ховщад, а именно ако Европейския съюз се окаже по-силен и подкрепи госпожа Могерини при тези преговори, ще излезем от тази нелогична конфронтация, и искам отново да се върна на вашето изказване, скъпи господа, е, за да може през следващите седмици и месеци Европейския парламент да застане е, зад госпожа Могерини, председателя. Искам да ви кажа, че не започваме отново дискусия по този въпрос. Предвид е, значението на вота, единствено ръководителите на политическите партии имат право да вземат думата. Господин Фарич, имате думата, после господин Халем и това ще бъде всичко. Господин председател, благодаря ви. Няма никакво значение кой какво смята за конфликта между Израел и палестинците. Това няма никакво значение. Вие твърдите, че сте парламент и ако бяхте парламент, най-вероятно бихте вярвали в правилата и върховенството на закона. Колегата Кава, когато надвикахте усъщите тези псевдодемократични гласове, които в момента се чуват и който беше пренебрегнат от вас, господин председател. Само преди няколко седмици писа на Европейската комисия за признаването на британски Ленте и получи отговор, че Европейската комисия не разполага с възможност, правомощия или право да признава нови държави. Ето защо искането, направено от твърденето от вас, че процедурен въпрос няма, очевидно е вярно. В такъв случай обаче аз мятам, че трябва защо да отменим днешното гласуване, защото няма как да искаме от госпожа Могерини да действа, защото, както самата тя признава, Европейската комисия не разполага с необходимите правомощия. Господин Камал, благодаря. Моята група, както и много други групи, проведе вътрешни разговори по този въпрос. Много хора казаха, че независимо от това какво смятат по въпроса за признаването на Палестина, те смятат, че държавите членки трябва да кажат дали ще признаят Палестина или не на Европейския парламент. Сега обаче гласувахме. Нека да кажа ясно. Ако искаме да се постигне траен мир в района, всички страни в този конфликт трябва да изиграят своята роля. Фатак трябва да се справи с корупцията, Хамас трябва да спре с тероризма, а Израел и правителството на Нетаняхо трябва да спрат да застрояват своите селища и да зачитат границите от 67 година. Само тогава ще преминем към устойчив мир между двете държави. Господин Фарач, това не е законодателен текст, това е политически документ, който говори за действия предприяти от някои конкретни държави. Не мога да обявя документа за недопустим. Така стигаме до следващото предложение за резолюция стоманодобивната промишленост в ЕС, може ли да гласуваме по цялата резолюция? За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. И така стигаме до общото предложение за резолюция на три политически групи. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15. Имаме устно изменение. Господин Демато. Имате думата. Госпожа Демато. колеги, ди дала. Благодаря. Е, е, господин председател, е, бих искала по параграф 15 да отпадне изменението Таранто, защото това става въпрос за много голямо замърсяване в Европейския съюз. Е, това е фабрика, която предизвиква санитарни бедствия и тя беше осъдена от Европейския съд е, с дело по нарушения и също имаше няколко наказателни дела, така че не може да се гарантира производствения капацитет е, на това предприятие. По-скоро трябва да се подкрепи економиката на целия регион. Председателят, някой възразява ли на предложението за изменение? Ci sono, 40 deputati qui. Имаме около 40 депутата, които са против вашето предложение, така че не мога да приема вашето предложение. Нека да преминем нататък и да гласуваме по първоначалния текст. Има коментар извън микрофон. Първата част. Кой е за? Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Третата част. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 37, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 38. Параграф 9. Две части и двете части с поименно гласуване по първата част начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 9. Първоначалният текст на две части. Кой е за? Втората част. Извинява се председателя. Против. Въздържали се. Приема се. И сега втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първоначалният текст към параграф 10. За, против, въздържали се, приема се. 39-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 12, изменение 40, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Параграф 13. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на три части. Параграф 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за? Против? Въздържали се? Приема се. След параграф 16. Изменение 5. Начало на гласуването. Имаме поименно гласуване. Край на гласуването. Текста се приема. Параграф 17, изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 17. Първоначален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за. Може ли да гласувате? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Ще направим проверка. Мисля, че се приема. Начало на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 след параграф 28. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След параграф 29, изменение 2. За. Против въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка, щом искате, по изменение 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Всеки трябва да гласува. Ако не гласувате, е много трудно да кажем какъв е резултата. Изменение 18, параграф 30, поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Това изменение се приема. 45-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще направим проверка, ми искате. Гласуването приключи. Отхвърля се. Е, тук познах. След параграф 30, изменение 3. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Колегите не вдигат ръка, не мога да определя. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще направим проверка по 17-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 31. Параграф 31. Първоначалният текст на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение, 31 параграф за, против, въздържали се, приема се. 46-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След това параграф 33, седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 47 изменение. 34 параграф за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След това съображение девето. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 24-то изменение за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 25-то изменение за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 26-то изменение за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 27-то изменение за, против против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение за, против, отхвърля се. 29 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. След това съображение латинско и 12-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то измерение за, против, въздържали се, отхвърля се. 30-то изменение за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 30-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, след това съображение Л. Изменение първо. За, против, въздържали се, проверка по изменение номер първо. Е, по съображение Л. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, съображение латинско Q, изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Т, 34 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, резолюцията като цяло е, за против, въздържали се. Според мене се приема, но трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Резолюцията се приема. Пристъпваме към предложението за резолюция върху положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на Европейския съюз към иммиграцията. Сега, първоначален текст на параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. След това параграф 5 за, против, въздържали се. Имам чувство, че се отхвърля. Параграф 5, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9. На три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение към параграф 12 и за, против, въздържали се, отхвърля се. По параграф 12 първоначален текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Текстът се приема. Е, е, е, съображение 24. Първо изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение Б. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега цялата резолюция за, против, въздържали се. Докладът се приема. Grazie. Да се con eh?